Right, good afternoon, everybody. Колеги, здравейте. А! Така, колеги, първо а, позволете ми а, да предложа дневния ред за приемане. Никой а, не възразява. Одобрение на протокол на заседанието 16-17 декември, както бе разпространен текста. Не виждам а, възражения. Смятаме и двете по първа и втора точка за прияти, така че за мен сега е удоволствие да е, пристъпим към економически диалог и размяна на мнение с председателството на съвета, съвет по економически и финансови въпроси, Янис Стурнарас, министър на финансите на Гърция. Ще процедираме по обичайния начин. Няколко встъпителни думи от нашия гост за десетина минути. И накрая въпроси и отговори на колегите. Е, вече има списък, знаете, по системата DOMT е, разпределен. Ами, интересно е, мисля, да отбележим какво е казал господин Стурнарас на въпрос зададен от пресата. Цитирам, ние гледаме е, на е, нашето председателство, не като председателство от страна на държава членка в криза, а от страна на държава членка по пътя към економическото оживление, е, предвид бюджетното превишение, което е отбелязано за 13-та година и положителната тенденция за тази 14-та година. Което е в съзвучие, прочем, с нашите разисквания тук в нашата комисия. Споделяме оптимистичното настроение – и в този именно дух да видим сега какви нормативни актове ще трябва да приключим през оставащите няколко месеца от мандата на Европейския парламент. С тези няколко стъпителни думи, господин министр, ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е огромна радост и чест че мога да бъда тук сред вас. Днес е, ще се опитам да ви запозная с нашите приоритети, и приоритетите на нашето председателство, след което да отговоря на вашите въпроси. Така, госпожи и господа, депутати, е, от... трябва да кажем, че за Гърция председателството на съвета на Европейския съюз е сериозно предизвикателство. Очакваме е, задачата ни да бъде трудна, отговорна предвид предстоящите европейски избори през месец май. Економическата криза в Европа, високата безработица, особено сред младежите, най-вече в Южна Европа, социалната несигурност дадоха основания на гласове, поставящи под въпрос общото ни европейско дело – Благодарение на солидарността на своите европейски партньори, е, Гърция днес е в състояние и призована е, да укрепи всички тези елементи, които ни обединяват е, по линия на економическото сътрудничество, социалната кохезия, стабилността и благоденствието за всички граждани и възстановяването на растежа и заетостта. Знаете, че времето ни е ограничено. Предвид това, че последното пленарно заседание, съответно пленарна сесия на парламента е насрочена за месец април тази година. И по тази причина и със съдействието на Европейския парламент, нашето председателство фактически ще изтегли напред в мандата си по-голямата част от работата. От 2009 година Гърция измина дълъг път и благодаря ви, госпожо председател, че го споменахте в стъпителните си думи. Нашата страна е, пострада от, от всички последици. Бе, можем да кажем, на фронтовата линия на най-тежката финансова криза от 1929 година насам. Благодарение на пожертвованията на гръцкия народ е, и на подкрепата на нашите европейски партньори, всички е, е, прокоби на онези, които очакваха излизането на Гърция от еврозона, еврозоната не се оправдаха. Останахме на крака. И поради това, че като страна е, е, бяхме избрали две стратегически е, альтернативи. Първо, когато през 81 година на миналия век станахме част от растящото европейско семейство. И на второ място, когато през 2001 година се присъединихме към сърцевината, към ядрото на, на, на това семейство, а именно еврозоната. И днес поемаме, както и вие казахте, госпожа председател, председателството не като страна в криза, а като страна по пътя на економическото оживление. Стремежа ни е да допринесем за задълбочаване и укрепване на економическото и политическото ни партньорство, надграждайки значителните резултати, постигнати по време на литовското председателство. Възползвам се съответно възможността да изкажа похвала на, на, на господин Саджус Римантас, е, е, водещ литовското председателство, който се нагърби с сериозни задачи в дух на отговорност и, мога да кажа, компетентно. Срещата, която проведохме в Атина е, с председателя на Европейския парламент, председателския съвет и ръководителите на различни политически групи преди да поемем председателските си задължения, бе много полезно. По време на тези срещи, на тези контакти имахме възможност да се запознаем пряко и своевременно с приоритетите на Европейския парламент. По време на неофициалното заседание на съвета по економически и финансови въпроси е, на 1 и 2 април тази година, възползвам се от възможността да ви поканя на това заседание, госпожо председател, ще можем да обсъдим социално-економическите последици от кризата и начина да ги преодолеем, както и да разискваме начини за осигуряване на по-ефективното функциониране на економиката и особено в интерес на малките и средните предприятия. Позволете ми сега да спра вниманието ви на Банковия съюз. Банковият съюз е предпоставка за повече доверие, за економическата надежност на, на европейската економика, за повишаването на нейната ликвидност и опазването на финансовата и стабилност. След окончателните споразумения по директивата за депозитни гаранции, както и за директивата за реорганизация на изпаднали в несъстоятелност банки, ще продължим по-нататък по законодателния процес в рамките на парламент. Механизмът за Реорганизация на изпаднали в несъстоятелност банкови институции без съмнение е, е съществен градивен елемент от Банковия съюз и е на приоритетното внимание на нашето председателство. Приключването на работата е, по този е, механизъм до изтичането на, на мандата на парламента е нашето намерение. Най-вече, за да гарантираме ефективността, ефикасността и доверието в механизма. След постигнатото през декември споразумение по общ подход, започна процедурата на триалога в началото на тази година с цел, и, и това е наша цел, да сближим позициите на парламента и на съвета за взаимно приемлива а, е, окончателна позиция. Даваме си сметка, че не разполагаме с много повече от 3 месеца за това. Ето защо времето е отрешаващо значение и всички би трябвало да проявим гъвкавост, отговорност и непрекъснато да съзнаваме необходимостта от укрепването на, една, на, на еврозоната и засилване доверието на гражданите. Поемайки председателските си задължения, Гърция ще работи за по-нататъчно задълбочаване на е, парично-економическия съюз, укрепване на координацията на националната економическа и бюджетна политика, за гарантиране целостта на общата валута и стимулиране на необходимите реформи за растежа. В същата връзка, гръцкото председателство ще насочи вниманието си към укрепването на социалното измерение на парично-економическия съюз. Смятаме, че това измерение е съществена предпоставка за сплотеността и солидарността в еврозоната. Ние сме твърдо убедени, че бюджетната консолидация следва да се съпътства от социално-кохезионна политика, благоприятстваща растежа. В противен случай фискалната консолидация продълж... Е, е, води до евроскептицизъм поради продължаващите бюджетни ограничения. Що се отнася до европейския семестър? За мен е, е голямо удоволствие да, да участвам, да, беше голямо удоволствие да участвам в междупарламентарната конференция, посветена на, на този въпрос е, под е, съвместно домакинство на Европейския парламент и на Гръцкия парламент. Това е, е бе форум, за размяна на мнение и за търсене и намиране на подходящи начини за укрепване на демократичните елементи на процеса на вземане на решения в Европейския съюз на всички равнища и за насърчаване на по-тясното сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. След успеха, постигнат от Ирландия в управлението на процеса на европейския семестър, Гърция се стреми също така успешно да проведе четвъртия европейски семестър. Аз си давам сметка, че Европейският парламент и то с основание следи внимателно тези въпроси, нещо, което е, се демонстрира от програмата на току-що изтеклата, изтеклата междупарламентарна седмица. Целта е да се повиши доверието в процедурата и да се утвърждават системните оценки на провежданите реформи в Европейския съюз, особено в политическите области, набелязани от декемврийското заседание на Европейския съвет. Приветствам обстоятелството, че е, последния годишен обзор на растежа за пръв път включва преглед на изпълнението на приетите миналата година, миналия месец юни, препоръки. Гръцкото председателство ще се стреми да направи така, че както економическите, така и социалните въпроси да станат обект на съответното внимание е, чрез е, работата както на съвета по економически и финансови въпроси, така и на съвета по заетостта. Комисията възнамерява да представи своите конкретни препоръки за страните в рамките на семестъра след е, изтичането на мандата на Европейския е, парламент. Това е, определено е, ще затрудни задачата. В някои от конкретните препоръки, които ще бъдат приети през месец юни в рамките на процедурата, ще обърнем особено внимание на тези въпроси. Друг важен въпрос е дългосрочното финансиране на економиката. Малките и средните предприятия представят гръбнака на европейската економика. На тях се падат 99% от всички търговски дружества и 70% от заетостта в Европейския съюз. признавайки, че малките и средните предприятия са съществен елемент от едно устойчиво економическо оживление, гръцкото председателство ще стимулира е, разговорите, в частност за облегчаване достъпа до финансиране на МСП, с цел устойчив растеж и нова заетост. За нас са особено важни редица инициативи в тази връзка, в това число съвместната инициатива на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка – за финансирането на е, реалната економика, особено облегчаването на достъпа до финансиране на МСП. По-нататък препоръките на високопоставената експертна група е, е, за финансиране на растежа, дейността на Европейския инвестиционен фонд и регламента за дългосрочното финансиране, свързано с инфраструктурни проекти и МСП. Трябва да кажем, че недостига на ликвидност без съществена причина за влушаване на последиците от кризата, елемент до някъде подценяван до сега, особено що се отнася до ефекта му върху периферията на Европейския съюз. Позволете ми сега да спра вниманието ви на данъчната политика. Изключително уместно е да продължат усилията на общоевропейско равнище срещу практиката на данъчно задължени лица по законно или незаконно избягване плащането на данъци. Приемането на преработената директива за данъчно облагане на спестяванията е от приоритетно значение. Ние, като председателство, също така ще следим внимателно хода на преговорите с трети страни, в това число Швейцария, в съответствие с мандата прият през май 2013 година. Тъй като прозрачността в областта на данъчното облагане придобива все по-голямо значение, Смятаме да работим все така и за постигането на, на, на режим на автоматичен обмен на данъчна информация между държавите е, членки по широк набор от данни. Ще направим така, че Европейският съюз е, е, все така да участва координирано в е, по-нататъчните усилия в тази връзка в рамките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие за изработването на глобален стандарт за обмен на информация. По време, когато държавните финанси са подложени на такъв натиск навсякъде в Европейския съюз, също толкова жизненно важно е да направим всичко, за да спрем подронването на, на данъчната основа и неправомерното прехвърляне на печалба знаете, съвета работи по преработената директива за дружествата майки и дъщерните дружества. Що се отнася до е, финансовите транзакции, е, е, ние знаем каква е позицията на Европейския парламент и с неговата подкрепа ще продължим подготвителната работа през едните месеци. Първи прочит на новия текст е, е приключил по време на литовското председателство. Ние сега ще изясним някои важни елементи от данъка върху финансовите транзакции – е, така че веднага след приемането от съвет или колкото се може по-скоро да започне засиленото сътрудничество между заинтересованите държави членки. Сега, реформата на финансовия надзор. По време на мандата си гръцкото председателство ще се стреми и към преработване на нормативната уредба на финансовия надзор за увеличаване на доверието и повишаване ликвидността на европейската економика в областта на капиталовите пазари. Председателството приветства постигнатото принципно съгласие с парламента за надзора и реформата на, на, на директивата за надзора на капиталовите пазари. Това е важна стъпка към създаването на една по-безопасна, по-солидна, по-прозрачна и по-отговорна финансова система. Благодарение на така преработените правила Европейският съюз в отговор на финансовата криза, придобива един сериозен инструмент за намаляване на системния риск и гарантиране стабилността на финансовите пазари, както и адекватна защита на инвеститорите. Що се отнася до е, нормативното предложение за еталонирането, или така наречения бенчмаркинг, давам си сметка, госпожо председател, за приоритетното значение, което отдавате вие на този въпрос, ние ще се постараем да започнем работа в съвета колкото се може по-скоро. Съгласен съм с вас, че въпросът е важен за достатъчната защита както на потребителите, така и на, на е, инвеститорите. По отношение на ПРИПС и след преговорите с Европейския парламент получих послание от вашия докладчик по тази тема и както подчертавам своя отговор, аз напълно съзнавам необходимостта от подобряване качеството на информацията с цел облегчаване на инвестиционния избор на инвеститорите. Що се отнася до директивата КИС 5, в началото на миналия месец декември е, съветът постигна общ подход и на 7 януари започна преговори с Европейския парламент. Двете позиции на парламента и на съвета не са така раздалечени и аз съм убеден, че съвсем скоро ще постигнем политическо съгласие по една директива, която ще въведе нови важни правила за функциите на депозитаря, е, политиката на възнаграждение и санкциите. По време на нашето председателство ние също така ще се стремим да изграждаме един по-сигурен и конкурентоспособен пазар на разплащанията в Европейския съюз, пак в интерес на потребителите. В това отношение аз сериозно се надявам да можем да приключим преговорите по а, директивата за разплащателните сметки, чиято цел е да се премахнат препятствията пред един напълно интегриран вътрешен пазар на банковите услуги на дребно. Това е от съществено значение, особено прозрачността, за да могат гражданите, потребителите да се ориентират е, в е, относителните предимства и недостатъци на услугите, предлагани от една или друга банка. После важен е достъпа до основна банкова сметка за всички европейски граждани. Това ще допринесе за социалното приобщаване както и за повишаване на конкуренцията между кредитните институции в интерес на потребителите. Уважаеми депутати, е, госпожо председател, в страната люлка на демокрацията, ние високо ценим ролята на Европейския парламент в законодателната процедура на Европейския съюз и особено за утвърждаването на общи принципи и перспективи за народите на Европа. Според нас Европейският парламент е наш съществено важен партньор за постигането на приоритетите на нашето председателство. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Сега веднага Въпросите няма да има спонтанни по привличане вниманието на председателя. Малко пресрочихме определеното време. Моля колегите е, да се придържат строго към времевия регламент. Ще трябва да ви прекъсвам към петата минута с известни леки изключения за първите двама оратори, които очевидно и по очевидни причини ще се занимаят с механизма е, за реорганизация на банки. ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя представителя на гръцкото правителство и самото гръцко правителство за постигнатия напредък. Постиженията обаче са все още нестабилни. Има нужда от повече консолидация, въпреки че първите резултати вече се наблюдават. Така че продължавайте същия дух и не сваляйте гарда. Наистина економическия ръст и създаването на повече работни места е амбициозна цел, затова и амбициозно трябва да се подходи към нея. Друга амбициозна област и спешна при това такава е Банковият съюз. За съжаление, за съжаление, виждаме, че съветът не спазва поетите на времето, по време на преговорите, ангажименти. По време на преговорите сметнахме, че постиженията са близки, могат да се постигнат бързо, но сега обстановката е различна. Предложението на съвета е много сложно а положението на банките в момента не може да бъде разрешено с прости инструменти. Ситуацията следователно е не балансирана. Целим обаче постигането на споразумение с съвета преди изборите. Затова е амбициозно гръцкото председателство, амбициозни са целите, които те което то преследва. Когато обаче всички имаме мандат, тогава можем, ясно определен такъв, можем да започнем преговори. Не сме съгласни с междуправителствено споразумение, така или иначе. Обаче, ако има такова, то трябва да бъде в допълнение на евентуалният регламент. Дали може да ми потвърдите, че няма да има междуправителствено предложение, докато не се споразумеем за механизмът за спасяване на банки. Благодаря. Thank you, uh, thank you, Goldman, um, for... Благодаря, госпожо Уолман. Да, наистина амбициозни сме. И по-голямата част от целите са вече постигнати целим да се справим и с данъчната консолидация, ако не на 100, поне на 80%. По въпроса за банковият съюз. Всички сме на мнение, че една по-силна, един по-силен банков съюз ще бъде печелившото решение за излизане от кризата. Може би методите, ще са различни, но целта ще остане една и съща. В съвета обсъждаме вече месеци, за да намерим възможно най-прекият и най-сигурен път. Естествено няма да има единомислие и когато няма единомислие, трябва да има взаимно разбирателство. Не е важно само да стигнеш до Итака, а да избереш най-прекия път до нея. И в този, с това метологично позна, послание, мисля да приключа и да подчертая, че няма значение колко ще траят преговорите. Важно е да се постигне споразумение, защото в крайна сметка Европейският съюз няма да бъде истински такъв, ако няма банков съюз. Благодаря. Аз зададох всъщност е, конкретен въпрос. Дали може да потвърдите, че ЕКОФИН няма да подпише междуправителствено спор... споразумение преди парламентът и съветът да се споразумеят по регламента? Благодаря. I, I Не бих могъл да направя такова изявление. Ще говоря обаче с колегите си от съвета преди това. Um, Сега. Елиса Ферер от името на социалистите и демократите. On... Uh, Благодаря. И аз ще задам въпрос, свързан с попитаното от Корин Уолман. Наистина, това, което е ясно доказателство за това, че Европейският съюз няма да бъде пълноценен без банковият съюз е резултатът от гласуването и получихме потвърждение по време на последния триалог, че няма да има подписване на междуправителствено споразумение преди ние да приключим преговорите по механизма. И правните служби и на трите институции работят и за това, може би нещата ще се забавят, защото голяма част от изходния текст се наложи да бъде отхвърлен, отпадна. Търсенето на споразумение следователно се затруднява и забавя. Целта ни е да намерим общо да се споразумеем, но не с цената на каквото и да било. Ако успеем по време на този парламентарен мандат, чудесно. Но не бива да бързаме просто за да постигнем, за да приключим това преди края на нашия мандат. Банките няма да, няма да разрешим проблема с банките сега и набързо. Трябва да поставим нещата така, че следващия мандат да продължи започнатото. Имаме сега триалог следващо издание. Очакваме го и дали можем да чуем от вас какъв ще бъде мандата на съвета. Има ли изобщо той? Може ли да представлява гръцкото председателство в тези преговори с съвета? Има ли вече гласуван мандат? Питам, защото имаме назначено следващо издание на тристранната среща, на което ще се ще си поставим за цел да премостим различията, но затова трябва да знаем имате ли мандат и в какъв размер, в какво се изразява той. Um, the, uh, the да, знаете, че това междуправителствено споразумение е, се води под егидата на ЕКОФИМ гръцкото председателство със сигурност ще има мандат за преговори с вас, европарламентаристите, но за момента не мога да се произнеса твърдо по това какъв ще бъде мандата и следователно не мога да отговоря на въпроса ви. Нека обаче да отправя призив за разбирателство и проява на гъвкавост от двете страни. Работим на основание на правни основания, които не са достатъчно всеобхватни. Затова именно се налага да преговаряме, да търсим пресечни точки. Не бива да предрешаваме, поне така както стоят нещата за момента, предрешаване на бъдещи резултати не се препоръчва. Благодаря. Благодаря. Хубаво е наистина да не се предрешават нещата. Хубаво е да сме гъвкави. Надявам се, че и в Екофим ще повторите същото послание, за да стане и за тях ясно, че не бива да се търси покритие на 99% на собствената позиция чрез убеждаване на противника, а всеки да отстъпи, за да настъпи другия един път, втори път, в обратна посока и така. Благодаря. Господин министр, много работа свършихте за вашата страна. Работа, която е положителна и за Гърция, и за Европейски съюз. Поздравявам ви. Но, ако искаме устойчивост на положителните постижения до момента, то тогава трябва да се изпълнят определени изисквания, защото иначе процесът може да бъде прекъснат. От една страна искате инвестиции и в Гърция, и чуждестранни инвестиции, и трябва да има желаящи инвеститори, които да смятат, че Гърция е добра дестинация за техните средства. Когато говоря с силните економически играчи във вашата страна, чувам, че те продължават да се оплакват от прекомерна бюрокрация, от а, прекалено голямо забавяне на плащания, на компенсаторни плащания и така нататък. Та в светлината на всичко това искам да попитам дали наистина обръщате достатъчно внимание на създаването на благоприятна атмосфера – т.е. да се избягва шурубаджаначеството и всички други видове оговорки от корупционен тип. Well, you, um, uh, Благодаря, господин Клинц. Ще отговоря като гръцки финансов министр, а не като председател на ЕКОФИН. Понякога е, се говори, че не сме направили достатъчно структурни промени, а само бюджетни корекции. Ако прочетете становището на ОИСР, прогнозите за миналата година, ще видите, че от началото на кризата ние се справяме отлично с структурните реформи в страната. Да, вярно е, че все още не са завършили всички процеси, като например инструментариума на ОИСР, което между другото означава либерализация на повече професии и пазари, за да извлекат полза потребителите по отношение на заедостта и така нататък. Но сме завършили около 70% от необходимите структурни реформи. Това може да се види в огромното намаление на цената на единица труд. С 25% се е покачила тя, що се отнася до относителната цена на единица труд. Тоест, Гърция върна цялата конкурентно способност, която загуби при влизането в еврозоната от 2009 нататък. Тоест, за 4 години успяхме да върнем своята конкурентоспособност на нивото, което бяхме, когато влязахме в еврозоната. Достъпът на инвеститорите е улеснен, намалена е бюрократичната тежест, момента, вместо да затрупваме с допълнителни тежести нашите инвеститори, ние им постиламе червен килим. Намалихме бюрокрацията. И най-вече намалихме целият публичен сектор. И то значително. 200 хиляди по-малко са държавните служители в сравнение с 2009 година. Така че сме намалили държавата като цяло. Като апарат имаме по-ефективна и ефикасна държава, а, държава, така че разбира се, че ще продължим в същия дух и в бъдеще. Uh, um, Много ми хареса това, че казахте, че постивате червен килим на инвеститорите, а не ги затрупвате с бюрократични фрази. Ще използвам тази фраза и аз. За Екаре е, Ашли Фокс. Благодаря. Благодаря, господин министр, за представянето. Страната ви получи 110 милиарда евро в 2010 година и втори транш от 240 в 2012 година. Това бяха спасителни заеми. Независимо от тези огромни заеми, 1,4 милиона са безработните в Гърция, 28% е безработица, 58% от младите са безработни, което трябва да ви кажа, че е изумителна цифра. Може ли да обясните как тези цифри според вас могат да се изтълкуват като успех? Ще отговоря като гръцки финансов министр на този въпрос. За съжаление, економиката не е като квантова физика. Няма нищо черно и бяло понякога има забавяне във времето, т.е. времето е фактор. Цифрите се променят в положителна посока. Махнали сме двойния дефицит, имаме излишък в бюджета, нямаме огромен дефицит, имаме излишък по а, а, текущата сметка, а не дефицит. Както знаете, в економиката от момента, в който а, започнат да вървят нагоре цифрите, до падането на безработицата и до това гражданина да усети една, а, един добър начин на живот, преминава един дълъг период от време. Така че имаме нужда от а, помощ от Европейския парламент, от социалните си партньори, за да може гражданите да разберат, че сме тръгнали по правилния път. В економиката нещата не се случват от днес за утре. И сега се намираме в един момент, в който а, сме изминали 80% от пътя до края на тунела и сега вече хората трябва да ни разберат, трябва да проявят все малко търпение, защото е останало много малко. Положението се подобрява наистина изключително бързо. Безработицата е паднала. Малко, но е паднала. Девет отрасли на промишлеността имат повишаване на заедостта в последното три месечния. Тоест вече имаме положителни резултати. Щеше ми се да донеса още по-добри новини, но съм сигурен, че в края на нашето председателство, когато дойда тук, ще имам по-добри новини за растеж и безработица. Имахме 6 години рецесия и тази година много вероятно ще бъде първата година, в която ще имаме положителен растеж. Благодаря. Благодаря. Положението в Гърция е изключително интересно. Искам да припомня депутатите, че сме тук да обменим становища с председателството на ЕКОФИН за работата ни с него. Благодаря сега за зелените Филип Ламбъртс. Thank you, Chair, but it's hard to... Благодаря. Госпожо председател, трудно е човек да устои на изкушението да говори за тази малка страна, която изигра такава голяма роля в европейската история и която продължава да играе и последните години. Господин Стурнаров, казахте, че економиката не е точна наука. Споменихте квантовата физика. Вероятно не сте физик, защото тогава щях да, знае, да знаете, че тази част от физиката не е много точна. А, като инженер обаче не ми хареса, че економистите постоянно казват, че економиката не е точна наука. Т.е. когато грешат го казват. Но разбира се казват, че е отлична и точна наука, когато налагат политики а, на населението. Казахте, че Гърция е постигнала успех. Аз смятам, че повече от половината от населението на Гърция няма да сподели същото определение за успех като вас. Говорихте по данъчното облагане с голям интерес. Винаги ми е интересно, когато съветът казва, искаме да направим огромни стъпки напред в сферата на данъчното облагане. И това от страна, която чисто исторически погледнато няма много добри постижения в рамките на данъчната справедливост. Радвам се, че искате да направите стъпки напред. Аз искам повече справедливост за Гърция и неналагане на някакви драконовски условия на, за спасяването, извинете, за траншовете за спасяване. Сега за данъчната политика, не само на европейско, ниво, и във вашата страна. Искам да видя как богатите във вашата страна ще бъдат обложени с данъци, защото и вашата партия, и посестрените ви партии Всичките се движат сред богатите и не желаете да им наложите данъци. Какво правите в тази посока? Надявам се другата седмица и Фатина да поговорим по този въпрос. Again, this, uh, a... Ще отговоря отново като министр на финансите на Гърция. Не съм, разбира се, квантофиник, аз съм скромен економист. По данъчното облагане. Тази година наистина имахме а, огромен напредък. Прокарахме законодателство, вкарахме кодекс данъчното облагане, затворихме пробиви в него и за първи път от 2001 нататък сме постигнали своите цели. Данъчните сборове са над целите, които сме си поставили с 3%. Така че ние сме ученици, които показват, че си научили урока. Дадохме, дадохме ново начало на данъчното облагане, прокарахме модерно законодателство и съм тук, за да си сътруднича с всички институции в Европейския съюз, за да се преборим с а, укриването на приходи и избягването на данъчно облагане. Разрушаването на данъчната основа се случва в цяла Европа и ние се опитваме да коригираме това. Все още имам време и затова ще ви попитам. Ами за данъчната справедливост. Едно е да прокараш кодекс за данъчно облагане, а друго е един въпрос, който е малко по-труден. То е прилагане на същия този кодекс и след това този кодекс да е достатъчно справедлив към гражданите. Това е трето. Имам известни съмнения тук. Сигурни ли сме, че онези, които имат най-широки рамене в Гърция, носят най-големия товар. We have taken uh, very strict measures to improve tax administration. Приехме стрикни мерки за подобряване на данъчната администрация, укриването на данъци. Вие казахте, че сте инженер, между другото, и тук имаме две вероятности. От една страна, вероятността да те хванат и вероятността да те накажат. И ние се опитахме да съчетаем тези две вероятности по оптимален начин. Тоест, много аудитори наехме, имаме огромен успех сега за наказанията и санкциите. Съжалявам, но вижте колко богати в Гърция са в затвора, откакто нашето правителство е на власт, преди година и половина. Вижте само колко богати са в затвора. And now for the green, Nicholas... А сега от името на зелените Николас Шунтес. Благодаря, господин председател, госпожа председател, господин министър, добре дошъл в качеството ви и на председател на финансово-економическия съвет. Днес а и напоследък, впрочем, от гръцкото председателство се чуват окоръжаващи неща. То заслужава похвали от всякъде, сякаш вече се е изтръгнало от, от лапите на економическата смърт. Но какво казвате вие? Вие сте един скромен, смирен економист. Това, прочим, се каза дословно преди няколко дена от комисаря Оли Рен. Когато го нападнаха с разни въпроси, той се оттегли е, в тази своя смиреност. Сега, вие, като, също като Оли Рен, като смирен економист, който, прочим, каза, че ако би се стигнал до ако, ако не, не би се стигнало до урязване на гръцкия дълг през 2010 година, т.е. до спазване, до, до спасяване на гръцката економика, то заразният ефект би се разпространил сред всички. От което пък следва извода, че гръцката економика е била пожертвана, нали, за да бъдат спасени останалите. Как смятате? После за банковия съюз и за банковия надзор. Доколкото знаем, изпитанията, които ще бъдат проведени на банките, ще търсят да установят 8% капитализация на банките в системен порядък. Обаче, казвате вие, предвид програмите за корекция, т.е. за рекапитализация на, гръцко, на, на гръцката банкова система, се търси 9% капитализация. Което обаче означава блокиране на милиарди ликвидност в една банкова система, лишавана е тя от възможността да, да кредитира каквото и да било. Какви са вашите основания, господин министър? Аз го отговаря министъра, също се радвам, че съм днес сред вас. Нека първо кажа следното. Гръцкият народ наистина направи големи, огромни жертви в продължение на години, но положението наистина се подобри от тази година нататък. Виждате всички цифрови показатели дават основание да се смята, че вървим към сериозно економическо оживление. И то след години отрицателен ръст, безработица, намаляване на доходите. Но Бих, си, бих искал да подчертая следното. Нашите европейски партньори проявиха солидарност, както каза току-що господин Фокс. Е, получихме милиарди кредити и днес средния лихвен процент, който, по който се разплаща Гърция, е около 2%. 2%. Значи, общо взето, добри условия с отсрочване на 30 години. Тоест, с тройката сме се разбрали, още предстои намаляване на гръцкия дълг съгласно решението на Еврогрупата от ноември 2012 година. Това фактически е правното основание за по-нататъчно намаляване на гръцкия дълг. Нека не забравяме, прочен, че е, подобряването на коефициента на задлъжнялост като част от брутния вътрешен продукт е, е, е, е, е удовлетворяващо. И наистина, трябва да кажа, в Европа трябва да се стремим към действителен банков съюз без да, без да гледаме назад. Нека, нека да отправим поглед напред към бъдещето, което е по-скоро бляскаво, ако ми позволите да се изразя така. И то благодарение на жертвите, положени от гръцкия народ. Аз не споделям вашия песимизъм. И за е, Гърция, и за гърците бъдещето е далеч по-добро, отколкото вие го представите. А да, простете, кажа няколко думи за банките. Да, е, ясно е, трябва да има равнопоставеност между банките. И ние се стремим към това условията, на които ще трябва да отговарят банките, да, наистина да бъдат еднакви във всички държави. Аз го казах и тази сутрин. И пред гръцкия парламент съм го казвал, и тук пред вас. Когато ми задават този въпрос, аз отговарям така. Условия еднакви за всички. Както по отношение на депозитните гаранции, така и по отношение на капитализацията. Така. Е, Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, Хайде все по същата тема. Сериозни съкръщения наистина бяха направени в Гърция. Независимо от това обаче, държавният дълг от към края на миналата година възлиза на около 8 милиарда повече в сравнение с същия период на миналата година, на 2012. Някъде 381 милиарда евро. Сега, според материалите в медиите, през последните две години Гърция се е издължила на 47,5 милиарда от това. Как възнамерява обаче от тук нататък Гърция да се справи с това огромно предизвикателство? У нас, в Финландия, Министра на финансите заяви, че Финландия ще продължи да участва в подкрепата, която се отпуска на Гърция, в духа на солидарността. И вие как очаквате? Ще се нуждае ли Гърция от, от нова и нова подкрепа и, то, ако, и ако да, от каква? Благодаря. Първо да ви коригирам малко числата. Държавният дълг възлиза на 320-321 милиарда, не 380, както казахте вие, и даже още по-малко. Впрочем, е пояснение на казаното по-рано. Вие твърдите, че, че дългът бил нараснал. Не, ние рекапитализирахме банките, 40 милиарда отпуснахме за рекапитализация на банките – тези пари ще се върнат в последствие, когато банките бъдат приватизирани. Така че положението е по-добро от това, което изглежда на пръв поглед по числата. Така, ако погледнете под тях. Да, ние е, очакваме подкрепа от своите партньори, Но той преди всичко за начало на, на преговорите по решението на, група, на, на Еврогрупата от ноември 2012 година за постигане на устойчивост на гръцката затлъжнялост. Има някои идеи, като например допълнително намаляване на ликвения процент, разсрочване на плащанията, Средства от структурните фондове на Европейския съюз също. Но, но вероятно и някакви други начини ще се измислят. Така че нека да пазим барута си сух и а, когато започнат разговорите, казах, по устойчивостта на гръцкия дълг, да сложим на масата едни добри взаимоизгодни идеи. Е, значи, изгодни не само за Гърция, а и за европейските и партньори. Благодаря. Така, от независимите Хаус Питер Мартин. Един само въпрос, господин министър, ако ми позволите в, в качеството ви на представител, разбира се, на гръцкото председателство. Каква е вашата позиция по предстоящата структурна реформа на банките? Значи по доклада Ликанен и, и в тази връзка отлагането на, на работата по съответния проект на комисията. Ние всъщност изчакваме този доклад. Ако не се лъжа, към края на председателството някъде ще се обсъжда този доклад. До тогава комисията, т.е. към края на месеца още комисията ще излезе със своето предложение и, и оттам нататък ще бъде разгледан въпроса на заседание на министрите. Не, не, аз не ви питах за процедурата, а за това какво смятате вие по съществото на този въпрос. Още не съм запознат с доклада. Така че изчаквам предложението на комисията. А, можем да прочетем разни неща в пресата, но, но не съм се запознал с доклада като такъв. Но вижте, Въпросът ми е съвсем конкретен. Каква е вашата позиция? Да, какво? Банките. Е, необходима е една солидна банкова система. Банките да поемат всички е, задължения, всички необходими мерки, тъй че да избегнат рисковете, на които са, изложи, са били изложени по-рано. Ние точно знаем какво се случи е, е, и можем да кажем, сме помадрели от тези полки. Знаем защо избухна кризата. Далеч по-добре разбираме сега е, нещата, знаем защо дефицитите по текущите сметки в Европейския юг се увеличиха, докато положителните търговски салда на север се повишиха. Значи знаем как се приливат капиталите, обаче трябва да бъдем внимателни в преценките си, е, докато комисията излезе с доклада си. Вижте, господин представител на председателството, е, трябва да кажа следното. Значи, е, вие, вие фактически не ми говорихте за онова, е, което е на масата и което ще се сложи на масата. Докладът Ликанен е тук ключовата дума. А ключовата дума в доклада Ликанен е разделянето на дейностите на банките. И аз като разговарям с обикновени граждани по улиците, те не знаят за какво става. Опасявам се обаче, че и вие нямате представа за какво става дума. И има неправителствени организации, които ще ви кажат, че 90% от проблема още не е разрешен. по толкова важна тема. Представете си, че е нещо като доклада Макарти. Ако се опитвате да подобрите положението в Гърция, е, е, да, да спечелите на своя страна обществото, то трябва да сте наясно. Сега, е, тук вие очевидно проявявате неосведоменост. И аз не се очудвам, че, че никой не подкрепя позицията ви. Вижте, като економист е, и бивш банкер, аз имам най-различни идеи. Но като председател на съвета на министрите трябва да бъда крайно предпазлив. Трябва да видя първо доклада на комисията. Вижте, ако искате, ние с двамата можем да си говорим е, за альтернативите, за... Ораторът, ораторът депутатът, моля председателката казва, оставете господин министъра да отговори. Вижте, аз тук не съм в качеството си на научен работник или банкер, аз излизам пред вас в качеството си на председател на съвета и трябва да се запозная с официалните данни, а не да разисквам по тези въпроси с вас по вестникарски материали. Иначе теоретични разговори, каквито си искате, можем да водим. Как да разделим инвестиционното банково дело от банковото дело на дребно и как да, да организираме кредитната политика за инвестиционни и неинвестиционни цели, каква да бъде капитализацията за едните и за другите цели, нали? Да, но моля ви да проявите търпение. Има ред. Е, господин Ланген от НП. Да, благодаря ви, госпожо председател. Господин министр, всеки може да си каже мнението Разбира се. Е, е, вероятно не би следвало да гледате е, на всичко, което чуете тук в тази зала, като на проява на определен консенсус или мнозинство. че колега, опасявам се, представлява само себе си. Гръцкото председателство вече положи, без съмнение, много усилия. Човек, като чете материалите в гръцкия печат, може да се осведоми. Е, редица е, е, некоректни накоплаци са подведе и под отговорност. Много е направено, много се прави. И аз искам изрично да го кажа, това да прозвучи. Според мен е прекрасно това, че сега сте председатели на Съюза, имате една амбициозна програма, каквато е амбициозна програмата ви и у дома, човек не може да знае, разбира се, отнапред какви ще бъдат резултатите. За механизма за закъсалите банки, разбира се, трябва да имаме солидна правна основа. И не слушайте онези, които се опитват да, да, да ви убедят в противното. Да, аз ви разбирам. Задачата ви ще бъде трудна и, и пътя дълъг. Сега, ако, ако видим решенията на съвета по време на литовското председателство относно структурните фондове, ще чуете някой като а, моят колега Вортман Кол а, и, и, или други. А, хайде да, да, да вървим напред, независимо от това, че няма правно основание. Не ги слушайте. Да се търси компромис по правното основание, да се стъпи на двата крака да се изчака докато 214 член от договора наистина се приеме като правно основание, това не са неща, които могат да бъдат заобикалени. Още повече, че ще се ангажират средства на дънакоплатеца. Е, е, в съответствие с конституциите на някои от държавите членки ще се наложат ограничения и ако не се вслушаме в тези гласове, ще изгубим доверие. Е, и вие в съвета, и, и ние е, в парламент. Да не говорим, че предстои да се е, състави нов, нов парламент. И а, за да, за да заде, заработи наистина банковия е, съюз, той трябва да почива на солидна правна основа. Благодаря ви, господин Ланген. Аз съм напълно съгласен с вас, както вече разбирате. Вижте, е, опитвам се да е, се държа като здравомислещ е, човек. Да, знам каква е позицията и на съвета, и на парламента. Опитваме се да постигнем <coughs> възможно най-доброто. Но, но както казвате и вие, нуждаем се от солидна правна основа. Да не възникне конституционна криза в някои от държавите членки, защото сме предпочели да стъпим на правна основа, която не е достатъчно здрава. Много лесно би било тук да се подхвърлят всякакви идеи. <coughs> Но въпросът не е в идеите, не? ние по-добре трябва да, да се разбираме едни други. Е, съвета и парламента. Европейския парламент е въвлечен целият процес. Аз с удоволствие ще се явявам е, пред вас. Всеки път, когато ме поканите, ще ви осведомявам за, за постигнатия напредък, но моля, бъдете търпеливи, проявете гъвкавост и опитвайте се <clears throat> да проявите разбиране. Ние, прочим, повярвайте ми, се опитваме да повишим ролята на Европейския парламент в процеса председателката. Да, впрочем, въпроси на съдържание, не само на правна основа. Корин Вартманкол от НП. Благодаря. Сега ще говоря от името на госпожа Данута Хюбнер, колега наша от НП от Полша, която за съжаление е възпрепятствана. Тя е подготвила един въпрос за вас, който ще е, прочета. Е, като се запознахме с приоритетите на гръцкото председателство, както изглежда, е, преразглеждането на механизма за финансиране на платежния баланс не е включено във вашия дневен ред. Аз бих искала да обърна вниманието ви на значението на този въпрос. Съсредоточавайки вниманието си е, председателството върху приключването на преговорите по единия механизъм за реорганизация на банки, въпрос по който на вниманието на колегата затрудненията са не само чисто юридически, а и съдържателни. Продължаваме въпроса на госпожа Хюбнер. Съществено значение ще бъде при това обаче да се разгледа този въпрос за платежния баланс, който е от значение за редица държави членки. Ако искате да насърчите повече да се приобщят към банковия съюз, то предвиждането на последно инстанционен финансов механизъм за тези държави членки ще бъде от съществено значение. Що се отнася до банковите изпитания и оценка качеството на активите, като последен вариант държавите членки от еврозоната ще имат достъп до механизма за стабилност. Обаче не членуващите към еврозоната ще имат, в еврозоната ще имат достъп само на една демодирана система за подкрепа на платежния баланс, което не е справедливо. Въпросът не бе решен по време на литовското председателство поради съпротивата на група държави членки. Вие възнамерявате ли да го предвижите напред по време на вашето председателство? Вижте, ако не се лъжа, въпросът е от тези, които се решават с единодушие. В съвета. Не казвам, че не е приоритетен, но. Но трябва да го обсъдим и, и да видим дали може да бъде придвижен по-нататък по време на латвийското а, председателство. Така. Доста Трудно е, когато се изисква единодушно решение. Сега от социалисти и демократи, да. Благодаря, Шарон. Здравейте, господин министр. Следващата седмица ще се видим в Атина. Alors, beaucoup de choses euh, ont changé depuis le, le premier haircut. Euh. Няколко въпроса имам. Почвам с първия. Днес има Европейска централна банка. която има програма и тази програма произвежда така наречения ефект Драги. Структурирането на помощите има ефект и този ефект го опознахме от действието му в Португалия. Госпожа Лагарда от, Лагард от Международния валутен фонд има предложение, което е публикувало в Financial Time за това как да се преструктурира гръцкият е, държавен дълг отново, чрез преговори. Същия този вестник продължава с информацията и и казва, че самият вие не сте поставил този въпрос в съвета, защото се страхувате да, получи, да не получите отрицателен отговор. Ние настояваме за повече демократичен контрол на дейността на тройката и дейността изобщо на всички банкови и финансови институции. Е, според вас, ако има такъв демократичен контрол, на начина по който се освояват средствата, предоставени чрез механизмите за спасяване на различни държави членки, ако направим това, смятате ли, че съветът ще го блокира? Благодаря. Well, on the, on the question... Да, първият въпрос. Знаете, че в Еврогрупата два пъти обсъждахме финансирането на гръцката програма и това не бе просто въпрос някой да поиска и да предложи нещо на някой друг. Бяха си редови преговори, Поразумяхме се при различни обстоятелства, при дадени обстоятелства да постигнем дадени резултати. Тоест, ако съм се изразил в друг смисъл, не е било много удачно. Имаше преговори. И освен това комисията отговори на Европейският парламент за дейността на държавите, участващи в тези спасителни програми. Аз самият предоставях на времето информация за Гърция. Ако има обаче други идеи, аз съм цял слух. Ако някой ни даде идеи за това как по-добре е да работим, в отговора си до Европейския парламент на времето ясно бях изложил а, моята версия за това какво се случи в а, м, Гърция. Може да препрочетете моя отговор, ако искате. Отговор, който дадох на Европейския парламент. Аз е, направих, доколкото можах, анализ на това какво се направи, къде се допуснаха грешки. И това е всъщност смисъла на грешките. Човек да се получи от тях. Сега сме получени от тези си грешки. Законодателството е по-добро. В много от държавите, участнички в програмите, в Гърция особено, отбеляза много бърз напредък на данъчния фронт на економическия, на платежния баланс, на фронта на конкурентоспособността, на всички тези фронтове. Разбира се, не сме винаги в пълно съзвучие и хармония с тройката. Не е, винаги харесваме предлаганите от нея решения, но ги прилагаме и даже предсрочно. В някои случаи даже отбелязахме предсрочно изпълнение с цяла година, в други случаи се забавихме, но общо погледнато има напредък. Това е важното. Пак, продълж... Пак а, а, подчертавам, открити сме. Искаме да чуем нови идеи и да ги приложим. Така ли иначе това е и процедурата. Комисията задава въпроси, ние отговаряме на Европейския парламент и на националните парламенти включително. Това е част от процедурата и ние сме изпълнили. Благодаря. Благодаря. Дали може да ни кажете всъщност по-конкретно какво е било обсъждано на съвета, на заседание на съвета относно преструктурирането в Гърция? На два пъти на заседание на Еврогрупата обсъдихме и стигнахме до извода, до който, който изложих преди малко, че ако продължим същия дух, има, има начин да се намали да се намери още в по-голяма степен, да се изплати, с други думи, гръцкият дълг. И това е отговора ми като гръцки финансов министр. Благодаря. Благодаря. И сега от името на НП Роди Краца Цагарополу. Що поле, кирия проедре? Кирия Пурге. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, както е, предполагате, е, дебатът ще има второ издание в Атина. И много от е, членовете на нашата парламентарна комисия вече са прочели договор от доклада на тройката и ще задават въпроси в Атина. Може да бъдете уверен в това. Моите бележки сега, господин министър. Бележки, въпроси. Най-напред, в приоритетите трябва да включите финансирането на реалната економика. Очевидно е, че Гърция не е единствената страна страдалка в Южна Европа. Така че моля изрично да включите два регламента, които ще се гласуват в близко време тук в нашата комисия и които са свързани с альтернативното финансиране. Господин министър, знаете, че съществуват механизми тук в Европейския съюз и в Съединените щати. Как гледате на това? Как смятате, че това би могло да спомогне за едно по-добро финансиране? Било то за дългосрочни проекти, за, дългосрочни, за големи фирми или за малки и средни предприятия. По въпроса за гръцкият национален дълг изживяваме го това нещо на собствен гръб ние гърците, но това е и европейски въпрос. Като председател на ЕКОФИН, имате ли намерение да задълбочите работата по този въпрос? Борбата срещу националния дълг в Европа като понятие. Въпреки, че плува смело срещу течението, Гърция все още не е изцяло над водата. Предвиждате ли да говорите по тези въпроси в Екофин? Благодаря, госпожо Краца. Благодаря, госпожо Краца, казва господин Стурнурас. Да, наистина, трябват средства, те трябва да бъдат приложени по конкретен начин. В Гърция, например, има механизми за гарантирано прилагане, за гарантирано освояване на европейските фондове, а и по-специално за тяхното освояване от малки и средни предприятия. За това помагат чужестранните банки и не отдавна създадохме специален институт, наречен Институт за растеж, който ще подпомага тези фирми, които привличат инвестиции от чужбина, а не и смукват капиталовите наличности на самия гръцки пазар. Знаете, че за това обаче е необходима сериозна, стабилна данъчна тъкан. Ако няма такава, няма да има и доверие. Ето, и ту, ето това в момента се опитваме да направим на европейско равнище, чрез създаването на е, Европейски банков съюз. Това ще влее нова кръв в Евросъюза. Днес сутринта отново подчертах, че закъсалите държави, тези, които в момента биват подпомагани, трябва да се съживят. Колкото и скъпото да струва това. Това е именно един от първите ни приоритети. Приватизацията би могла да бъде една печеливша рецепта. Гърция, например, е държава, която се характеризира с голям ръст на държавните предприятия в БВП. Тук можем да задействаме лос за намаляване на държавния дълг. И така, всъщност, да изнесем опит в Евросъюза. От името сега на ЕС, социалисти и демократите. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω από αυτή την τελευταία σας τοποθέτηση. Благодаря. И аз искам да се изкажа по последната тема. Наистина ръстът, ръстът, економическия ръст е противоотровата на държавния дълг. Как обаче да постигнем този ръст, който да гарантира изплащането на дълга. Как да го направим? Дебатът за гаранциите, за обесценяването на обезпеченията. Няма защо повече да го водим. Нещо ново. Нещо ново трябва. съживяването на економиката. Както казвам, е единственият начин да се преборим с кризата. Време е вече за дела, а не само за празни приказки. Кои са приоритетите на гръцкото председателство? Ме... Пактът за растеж и стабилност бе прегласуван неодавна, преди година и половина. Имате ли намерение отново да го съживите, да го включите сред вашите приоритети? Споменахте сега тройката. Аз искам да подчертая необходимостта от отчетност на нейната дейност така наречения европейски семестър предвижда изключения за държавите, за закъсалите държави, за тези, които в момента освояват много фондове. Смятате ли, че открит дебат по въпросите на европейския семестър ще допринесе за успокояване на обществената съвест. И накрая 11 са държавите, които участват в механизма за засилено сътрудничество по прилагането на данъка на финансовите сделки. Целта на Европейския парламент е да се постигне споразумение преди изборите. Въпросът ми е до каква степен вие ще подпомагате процеса, за да се изпълни това. Благодаря. Мата θέσατε поле ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω. Госпожо Подимата, много въпроси ми зададохте. Ще се опитам да отговоря. Преди всичко ще говоря за растеж. Не можем да говорим за растеж, ако не сме приели мерки за това страната да се изправи на крака, да има баланс, финансов баланс. Може да има човек растеж, когато е много под 10% от БВП и няма излишък по текущата сметка. Така че върнахме условията за растеж, според мен. Но те са задължителни, така или иначе. Всичко ще бъде достатъчно, когато и ликвидността в економиката се върне. И точно по този, е, върху този въпрос сме съсредоточили вниманието си. Накратко, гръцкото правителство ще излезе с проект за растеж на економиката на нашата страна за следващите 10 години. Тоест, ще кажем какво е нашето становище, ще кажем как трябва да изглежда економиката на Гърция в 10 годишен план. Трябва да видим кои са секторите, които според нас ще изиграят най-водеща роля и така ще покажем на хората, които понесоха такава огромна тежест, че вече всичко това не е било на празно. Економиката ни ще бъде по-устойчива след 10 години, ще се движи с един ритъм на растеж, много по-устойчив и много по-реалистичен. тази економика няма да се основава на намесата на държавата, а на инвестиции от чужбина или на своята работна ръка, която ще бъде а, с висок ценз и с много умения. Така че нищо добро не водят тези разговори за а, цифрите на дълга. Казах, че цифрите са нещо съвсем друго. В Еврогрупата говорихме за правното основание, всички са съгласни за него, когато дойде точния момент, а това ще се случи, когато постигнем съгласие с тройката за последната им среща с нас, ще решим как да предложим решението от ноември 2012 година. Нямам какво друго да добавя, но така или иначе съм съгласен с вас, че цялата тази дискусия за урязването на задлъжнялостта е една дискусия, която не води никъде. Що се отнася до процедурата на европейския семестър? Съгласен съм с комисаря Рен. Предложението е много добро и си струва да го анализираме. По принцип, когато има такива идеи, които могат да подобрят нашата компетентност, ние винаги сме отворени към дебат и дискусия. Що се отнася за данъка върху финансовите операции, вътре в рамките на засиленото сътрудничество между 11-те държави членки се опитваме да разберем какви са необходимите фискални и економически елементи. Не е дошъл момента, когато му дойде момента, ще го направим. Um, we, we... Много благодаря. Стигнахме до края на отреденото ни време. Съжалявам, че то се оказа кратко за интереса проявен към вас. Благодарим ви за представянето и ви желаем успех. Благодаря. Um, Надяваме се на е, сътрудничество с вас, на плодотворно такова, наистина наследихте много сложни досиета, досието за механизма, единия механизъм за реорганизиране, така че ви желаем отново успехи и се надяваме и на сътрудничество от страна на другите ви колеги от ЕКОФИМ. Благодаря. We'll continue with votes uh, in, a, in a couple of minutes when... След една-две минути, когато нещата се поуталожат, преминаваме към гласуване. Okay, we, we have to get on with the vote. Е, така трябва да започнем с гласуването и е, лошите новини са, че ще трябва да изслушате и съобщенията на председателя. И така, първо мога да потвърдя, че няма утре след обяд да има заседание. Ще има заседание само сутринта. Така че заседанието за след обяд отпада. Тази част от заседанието ни отпада. Така, сега доклада за тройката, как изглежда графика, след като го прегледахме, има излагане на, извинете, отлагане на делегацията Адхок до Атина по а, този доклад, затова променихме графика. И то е следния. Краен срок за изменения, петък, 31 януари, 17 часа. След това разглеждането на тези изменения в сряда, 12 февруари, като ще направим всичко възможно, те да бъдат преведени писменно, но най-вероятно в намален езиков режим. Много моля да ми простите за това. След това, ако е необходимо да продължим дискусиите, ще имаме евентуално обсъждане четвъртък, 20 февруари, за да можем да гласуваме понеделник, 24 февруари в комисията ни. Това е Страсбург вечерта Съжалявам, но трябва през март да влезе тази тема на пленарно заседание. Надявам се да са съгласни политическите групи с този график и много ви моля да няма пропускане на сроковете, за да може да се постигне целта да се гласува в пленарна зала през март. Трябва да се работи конструктивно, за да се постигне тази цел и така ще извлечем максимална полза. Економическия а, диалог с Испания. Този диалог и обмен на становища с министър Дегриндус, испанския министър на финансите, ще бъде следващия вторник, 28 януари, в 16 часа. Тъй като това е ден за здания на групи, а има много искания за превод от трябва да кажа, че може би ще има превод на ограничен брой езици. Отново се извинявам за това, но е важно това заседание да се проведе. Ако не мога да председателствам, също се извинявам предварително, тъй като има друго заседание от междуправителствен тип и трябва да съм там. След това, какво се случва с триалозите? Триалоза PhD, той беше на 16 януари Става дума за а, директивата за разплащателните сметки с господин Клуте като докладчик. Там говорихме за процеса, начин за създаване на стандартна терминология, приложното поле, а, за, прилагане на базова, за предлагане на базова сметка и така нататък. Още два триалога ще има през февруари на 11 и 26. А, допълнителни дати ще заделим през март, за да може споразумение по първо четене да се постигне преди края на настоящия законодателен мандат. Също така, що се отнася до диалозите SRM или за единия механизъм за преструктуриране на банките. Първо изслушване по процес на вземане на решение и определяне на нежизнеспособността на определена институция, за да се задейства този механизъм, както и кои ще са членовете на борда на механизма. Имаше доста технически задачи, за да започне да а, свързват двата документа помежду им и да ги напасват. А, за едно нещо сме се разбрали. То е, че трябва да следваме до буквата механизма за преструктуриране на банките. Следващия трилог, 29 януари. Различните членове на преговорния екип трябва да присъстват на дискусиите по междуправителственото споразумение. Ще се изкажат. Това не означава, че ние сме за такова споразумение по принцип, но е много важно да съберем информация, присъствайки, което ще ни помогне и по време на триалозите, където всъщност всичко се решава. Не може да има междуправително споразумение преди да се реши какво да се махне от законодателството по съвместно вземане на решение. Това е. Гласуване. Всички ли си носят картите? Може ли да изпробваме системата? Моля, гласувайте. Знаете ли как да го направите? Все още не може да се гласува. Адолфо обеща да се върне. Uh, не, приключихте гласуването. The, the site, that should be it. Yeah, that's it. Well done. Uh, somebody without a card? Има ли хора, които не си носят картата за гласуване? Само да кажа, че за няколко минути няма да имам карта. След малко ще я имам. Така че, ако има съмнение при някое гласуване, моля да се обръщате с въпрос към мен. Аз ще ви казвам за ли съм или против. Мерси. Добре, разбрах ви. Socialists, yes? Социалистите. Your group. Вашата група. Нямам карта само за няколко минути. Разбрах, разбрах, но разбрах. Няма проблем. Прекратете гласуването. 32 са щастливи, един е нещастен, а 7 не знаят. И така, пета точка и шеста точка. Доклада Кутас. Well, I've only got one. Yes, there, yeah? there are two. No, in fact, there's a motion for resolution and this one. Right, this, this is the draft recommendations. Това е проекто както е... и за това, извинете, е много кратък списъка за гласуване. И така, първо. Параграф 1. Същия като параграф 1 на Инта, първоначален текст. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След това устно изменение от докладчика, параграф 1а за, против, въздържали се, приема се. Техническо изменение, няма нужда да гласуваме. Добре, сега гласуваме по текста с претърпелите изменения. Електронно гласуване, моля. И един ще добавим към общата сметка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 Какво? Извинявайте. Втора част на изменение 6. Електронна проверка. Okay. Right, votes and... Край на гласуването. Още един против. Наистина се отхвърлям. Мислех, че социалистите са за. Мисля, че бяхте, но след това... Добре, няма значение.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 Преминаваме е, към първите параграфи от 1 до 5. Анблок за, против, въздържали се, приема се. Всичките ги приехме анблок. Para 3A new. There wasn't an original text there, no? Okay, that's fine. I just, yes, but it wasn't carried. And there isn't any original text. So, so that was the amendment. Okay. Just... Добре, една проверка само направих. И така, електронно гласуване по устния въпрос и текста с претърпените изменения. Всички ли гласуваха? Още един не. Трябва да гласува. Край на гласуването. 40 за, нито един против, трима въздържали се. Благодаря. Отлични резултати. Продължаваме. Сега сме пред предложението на Вернер Ланген за застрахователно посредничество. Вернер поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Имам един коментар, ако ми позволите. Първо, искам да благодаря на всички координатори, на докладчиците в сянка, както и на политическите групи. Успяхме да постигнем отлични компромисни изменения по седма глава за застрахователни продукти, подобно на директ, триалога за директивата за финансовите пазари МИФИД преди пленарно заседание ще трябва да коригираме нещата, за да отговаряте на триалога по МИФИД. Трябва да има последователност в законодателството. Все още обаче не е дошъл текста от този триалог, така че тук вграждам една резерва. Това е съображение в текста, исках да го кажа, за да е съвсем ясно. И да поискам широка подкрепа. В края на преговорния мандат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 Всички ли гласуваха? Още един не е гласувал. Край на гласуването. Приема се. След това пета част за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Sure where we are on this. Has voted? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Да, така си и мислех. 28 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверка. Защото не е ясно. Проверка по параграф 28. Всички ли гласуваха? Приема се. 24 на 18. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Със същото мнозинство. Компромис Б. Първо имаме устно изменение, което замества думата insured с customer. Нека да гласуваме по това. За. Това трябва да върви заедно с първа част. Добре. Така ми казаха. Значи първа част плюс устното изменение. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Have you voted? And that is rejected by one. Отхвърля се в един глас. Now, now we go to part one. Минаваме към първа част без uh, устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Сега минаваме към компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 211 за, за против, 2,12 за против, приема се, 14 за против, въздържали се, отхвърля се, 31 за против, въздържали се, ще го проверим. Мисля, че се приема, но да го проверим все пак. voted, votes closed. Край на гласуването. Да, наистина. 24 за, така че се приема. Минаваме към 215 за против въздържали се приема се 18 за против въздържали се приема се 7 за против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 а, всъщност, извинете. Устно изменение. You're confusing me. When we take it with the oral amendment, then we take it without the oral amendment. С или без устно изменение, пита председателката. С устно изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега без. Същия компромис за, против, въздържали се, приема се. И минаваме към компромис J. Първо с устното изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега, както си беше, за, против, въздържали се, приема се. 39-то. За, против, въздържали се, приема се. 12-то пада, 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, а налага се проверка на 242. Край на гласуването. Приема се. За малко. Да се объркам. Сега 243-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 245-то. За, против, въздържали се, приема се, но с проверка, така ми се стори, че се приема. As you know, groups are moving around in combinations. Край на гласуването. Приема се.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 321. За, против, въздържали се, отхвърля се. 322. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Проверка. Още двама остават. Край на гласуването наистина се приема с 28 гласа за, 15 против. 324 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Проверка. Свен, мисля, че ще си доволен от това, че проверявам. Okay, open it, yeah. Right, every vote, close the vote. And that was rejected. Yeah. Отхвърля се наистина. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П на две части за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Проверка за всеки случай, защото ми се стори, че социалистите се въздържаха. Okay. Close the vote. Край на гласуването. 20 на 10. Приема се. 340. За, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 342 за, против, въздържали се. И налага се проверка за 342. Сториха ми се много, прекалено много вдигнати ръце. Край на гласуването. Не, отхвърля се. 330, 343 за, против, въздържали се, Проверка на 343-то. Край на гласуването. Да, приема се. Компромис Q. За, против. Имко отпада. Сега наистина е Q. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис R с устното изменение на Оли. Кой е за? Против? Проверка за устното изменение. Край на гласуването и се приема с устното. Минаваме към компромис С. с устно изменение. Кой е за? Против? Мисля, че се налага проверка на устното изменение към компромис С. Край на гласуването. Отхвърля се. И така. Началният компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме към компромис Т. Мисля, че трябва много страници да прелистите. 31 страница на английския вариант устното изменение е оттеглено, така че компромис тек, така както си е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю или У. Тук има устно изменение от Ашли Фокс. Кой е за? Против? въздържали се, проверка обаче. Обажда ми се Марио Драги, но ще му затворя. Не мога сега да го разговарям. One, one more to vote if you're voting. Още един остава да гласува. Край на гласуването. Приема се с устното изменение. И сега втората му част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега отиваме направо на компромис В. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега компромис W. За, против, въздържали се. Приема се Хикс сега, компромис Хикс. Той е една цяла част, обаче има устно изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Така че началният вариант на компромиса за, против, въздържали се, приема се. И така. Отиваме направо на компромис АЛ. За, против, въздържали се, приема се. Сега 625 трябва да прехвърлите няколко страници. 625 на 48 страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. No, we go to 74. 74 in favor. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 626 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то за, против, въздържали се, приема се. 627 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да го прих... проверим дали са отхвърлени си на 627. Край на гласуването. Отхвърля се. 628 за, против, въздържали се. Сега пак ще го проверим и него 628. Край на гласуването. Приема се. Шестстотин отпада така че първата част на АА. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. АБ, пър, първо с устното изменение, за, против, въздържали се, приема се с устното изменение и отиваме на компромис АС, А с устно изменение, кой е за, с него, против, въздържали се, отхвърля се. Без устното изменение, така както си беше за, против, въздържали се, приема се. И сега. А, Д. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 656 за, Против. 656 да. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Е 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. G. За. Против. А H или АХ за, против, въздържали се. И то се приема 662 за, против, въздържали се. Приема се А J първо с устно всъщност. Първо с първото устно изменение. Искам да обясня. обяснявам, че става дума за 4 месеца. Okay, so if... Няма защо да гласуваме в такъв случай, така ли? Така. Кой е за? Против? Така, нека първо да гласуваме, след това ще ни обяснят какво точно сме гласували. Устното изменение. Имаме още много работа, наваксахме, но продължаваме. Четирима остават. Един. Край. Да, наистина, отхвърля се. Сега, гласуваме за текста, началния такъв, 18 месеца. Включете си микрофона, ако обичате. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir zuerst über да, ако съм добре разбрал. Първо гласувахме за 24-те часа, е, месеца, извинете, на първата част. Сега втората част е 36. Няма голяма разлика, но трябва да се гласува. Благодаря, господин Гиголд. Гласуваме сега, значи, с 18-те месеца първо. Нека да прегласуваме. Първо, 11-те, 18-те месеца. За, против, за, значи 18-те месеца остават. По-нататъка. За устно изменение за преглед. Кой е за този компромис? Против? Въздържали се? Приема се и това. И сега от... минаваме към 106-то. За, против, въздържали се, приема се 107-мо. Пардон, извинете. Не, не, приема се. Сега О, 107-мо. За, против, въздържали се, приема се. 108-мо. За, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се. 675 за, против, въздържали се. Приема се 110 за, против, въздържали се. Приема се 111 за, против, въздържали се. Приема се. Първо. Първа точка от прембюла. За, против, въздържали се. Приема се. Втори. За, против, въздържали се. Приема се. 112 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето за против. Въздържали се. Приема се. 114 отпада. 115 за против. Въздържали се. Приема се. 116 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто за против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Много странно, че докладчика си отхвърля собственото предложение. Нека пето, нека пето да прегласуваме. а когато човек греши, проверявам. За това е замислена системата. Край на гласуването. Приема се. Те отпадат следващите. 119 за против въздържали се. Приема се. 6 отпада. Второ също 120 за против въздържали се, отхвърля се. 121 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората му част за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Четвърто на Юри за,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 против, въздържали се, отхвърля се. Девето, за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, против, въздържали се. Проверка на втората част на 132. Прекратете гласуването. Приема се 135 първа част. Така 138 се прие. Десето за. Против въздържали се. Приема се. Компромис. О, а, М за против въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Да проверим 12. А, отхвърля се. 154-то. Против. Раздържали се. Отхвърля се. 153-то. За. Против. Раздържали се. Мисля, че се отхвърля, но бих искал да проверя. Да видим. Още двама да гласуват, моля. За... Прекратяваме гласуването. Благодаря ви. А, прие се. Значи 155 за. Против. Сдържали се. Да проверим и 155-то. Гласуваха ли всички? Приема се. 156 За против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 157 на две части, на... не, не, не, то падна, падна. Значи, отиваме на 160-то, 160-то. Против, въздържали се, мисля, че се приема, но да проверим. 160-то. Още веднъж да гласувам. Моля, прекратете гласуването. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 161. Против. Въздържали се. Приема се. 162 за против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 100, не това пада, 18 за, Против. Въздържали се. Приема се. 167 за. Не, не, това пада. 170 е, 170 за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. компромисно АН, против, въздържали се, приема се. 183-то първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Да проверим втора част от 183-то. Прекратете гласуването. Приема се. 184 то за против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се. Да проверим 185-то. Мисля, че се отхвърля, но... Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 186 за, против. Да проверим 186 Прекратете гласуването. Приема се. 23-то пада. И сега целият текст, изменение и допълнение по електронен път. Гласуваха ли всички? Ще... А, прекратете гласуването. 35 има за, 4 има против, 3 има въздържали се. Сега самата законодателна резолюция, моля. Гласувайте, гласувайте още. Отрано и често. Още има да си натиснат бутончетата, моля ви. Още двама, ако обичате. Закривам. Прекратете гласуването. А, докарахме ги. 37 за, 4 против, 2 въздържали се. Така, Вернер, Аз просто да предложа да не даваме мандат за преговори, ние да го внесем на пленарно заседание с условието, че ще се изчака с гласуването до излизат на резултатите по директивата за финансовите пазари. Значи не гласуваме в такъв случай. Изчакаме докато се гласува в пленарната зала. Не мисля, като са, се изяснат процедурно промените по МИФИД да го внесем отново на комисия, но председа... е, ораторът, докладчикът казва, не, няма да е нужно направо на пленарно заседание да се отиде. No, Ja. Äh, in, in MIFID sind noch kleinere. Werner Langen, По МИФИД за финансовите инструменти може да се внесат някои дребни корекции но не и, и, и окончателно. Триалога по мифит е преодолял най-важните проблеми за застраховането. Може да има някои дребни изменения междувременно, но не е нужна допълнителна дискусия. Така че можем да гласуваме вече между е, в състава на докладчиците в Сянка да уредим евентуалните последващи промени. Така, значи направо отива на пленарно заседание с съответните изменения, вече след пленарното заседание ще си подкараме преговорите. Та значи, които са за да се внесе на пленарно с условие междувременно да се актуализира за измененията на директивата за финансовите инструменти. По електронен път гласуваме. Моля, продължавайте, продължавайте. Да, малко объркващо обаче. Та, сега трябва да излезе мнозинство. Моля ви се, да не, да не се получи Така, гласувахме. Слава Богу, 42-ма за внасене на пленарно заседание съответните изменения от МИФИД. Благодаря ви. Така, сега доклада на Волф, Клинц, дългосрочно финансиране на европейската економика. Последен вод, моля ви, пригответе се. 13-то изменение за... Чак, чакайте малко. НП да погласува, ако обича. Значи, ако ще се въздържате, добре, обаче Значи, гласуваме доклада Клинц. Тук ли сте още? Доклада Клинц, дългосрочно финансиране. Тринайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за. Първоначалният текст не е изменен. За, моля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 Още двама да гласуват. Прекратявам гласуването. Прие се. 23-то за против. Не, не вижте. Айде да вдигате ръчички, моля ви се. Ще опитаме отново. 23-то, вдигнете ръка, които сте за, моля ви. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то за против, Раздържали се. Липсват ми ръце, искам да проверя. 24-то по електронен път, моля. Така, ако гласуваха всички, прекратете гласуването. Приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти абзац за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, електронно, 27 точка, 27 изменение.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 против, въздържали се, приема се. 34-то първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Моля ви, втора част електронно. Не знам какви ги върши НП. Имам един въздържал си и един нищо. Гласувах ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 35-то за против, въздържали се, отхвърля се. 36-то за против, въздържали се, приема се. 37-то за против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 45 е, да проверим. Прекратете гласуването. Прекратявам гласуването. Приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, да, 49 проверявам. Хайде, да, да започнем гласуването. Не е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 Е, прекратявам гласуването, макар и двама още не са гласували. Приема се. Не знам точно какво. А, 53-то, добре, благодаря. 55-то за. Против. Въздържали се, ще трябва да проверим и 52-ро. 55-то, извинете, 55-то.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 против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 70 и 6 за, 76 против, въздържали се, приема се. Да, 64-то беше прието, значи 77 няма да се гласува. 78, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79-то. Ай, добре да проверим 78 Прекратявам гласуването. Отхвърля се както и предполагах. 79-то за, против, въздържали се, приема се. 81-во за, против, въздържали се, приема се. 82-ро за, против, въздържали се, приема се. 83-то за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. БА компромис за, против, въздържали се, приема се. 86-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, първоначално не го гласуваме. 89-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно С за, против, въздържали се, приема се. единодушно изменение по 17А от социалисти демократи, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Д за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Е, с устно към него, за, против, въздържали се, приема се. Нататък 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Под заглавие четвърто за, против, въздържали се, приема се. 107 против, въздържали се, приема се. 110 за. Пак съм объркана. За 109 против. Ще трябва да проверим. 110-то. 110-то се проверява. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 111 за против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно ЕА за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за. Против, сдържали се. Приема се. От ТНП гласуваха за, но... А, сменили сте си мнението. 117 изменение, добре. Сега не ви знам дали от един списък четете. Или, е, госпожо председател, просто не са на, на една и съща страница. А, е, така, прекратете гласуването. Отхвърля се. 118 за, против, Задържали се. Ще проверя 118. Мисля, че се отхвърли. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Да, наистина, отхвърля се първоначалният текст, следователно за против, въздържали се, приема се. 119 за против, въздържали се, отхвърля се. 120 за против, въздържали се, приема се. 23 абзац за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, първоначалният текст. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против. Вие сте против, да, въданото. Добре, проверяваме. 125 не ми излизат ръцете. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 127 за. Против, въздържали се, приема се. 128 за. Против, въздържали се, приема се. Устно 129 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно Г първо с устното изменение, т.е. заедно с устното изменение за против. Въздържали се. Мисля, че се приема с изменението. Нали, нали това иска НП всъщност. Добре, да го проверим. Компромисно Г с изменението устното, внесено от зелените, Прекратете гласуването. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 съвместимо, не, не съвместимо, 133-то, значи 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно хаш за против, въздържали се, приема се. Компромисно и за против. Чакайте. Е, нещо като мексиканска вълна ми правите. Е, да проверим компромисно и, което трябва да се приеме, обаче знам ли. Защо не гласувахме 133-то? Глас от залата след малко. Е, ще ви обясня. Хайде гласувайте, моля, компромисно и закривам... Не, е, ли, нали, прекратете, просто не мога да ви чакам повече. Знак, така, значи 133-то не се гласуваме, гласува, защото 132 то бе прието. Ако добре, ще гласуваме 133-то. Айде върнете се на 133-то всички, на предишната страница. За, против, отхвърли се. Тъй. 146-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, Приема се 150 за, против, въздържали се. Приема се 28 абзац за. Не, 149 нямам аз. От залата искат 149-то. Е, 149-то го няма. След 150-то, значи 147 150-то, 149-то по средата по някакъв мистериозен начин е изчезнало. Къде? А, е, някъде в компромисите. Генералния. Той секретарят на комисията казва. А, да, 149-то безследно изчезнало. Да, в компромисно АА ще намерите 149-то. Там се крие. Е, радвам се, че така държите на моето изменение, очевидно. Ем, така, 28 точка за. Против. Вернер определено чете от някъде другаде. Какво според вас ви липсва? Вернер? Ми то също е в А, в компромисното е попаднало. Тъй. Е, мисля, че е, стара листа ви е поднесена, Вернер. Е, Така, 28 точка, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Сега от фактическите и правните, блок, ако кажете. Не, не е по-лесно едно по едно. Айде, моля ви, блок да ги гласуваме. За, против, въздържали се. Е, приеха се. И сега къде, къде, какво да гласувам? А, компромисно и от А, не, не, фактически от преамбюла А за. Да. Можехме да гласуваме анблок до 11А. Обаче 11А трябва да се, да се гласува отделно. Добре. Е, от преамбюла 11А трето изменение фактически. Трето изменение за. Против. Въздържали се и така и така се прие. От преамбюла А за против въздържали се приема се. Компромисно Йод за против въздържали се приема се. Четвърто за против въздържали се отхвърля се. Седмо за против да проверим седмо. Така, прекратете гласуването по седмо. Приема се. Осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим девето. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст. Значи за, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, приема се. Единайсто. С устно към него. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно към преамбюла ДБ за, против, въздържали се, приема се. Становища. с четвърто за, против, въздържали се, приема се. с девето за, против, въздържали се, приема се. Десето на заетостта за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се и регионално развитие 12 за 12 да. Аз ли? По моята листа, госпожо председател, по 13-то в скоби пише производствен капитал. Сега не знам, включено ли е, не е ли включено. 13-то е, е, при мен е, казва 14-то е обхванато в предходните. Не, да, обхванато е в предходния текст. Така че, къде беше? Е, регионално развитие 12, моля, гласувайте за. Против. Сдържали се. Да проверя. Да проверя 12, моля. Прекратете гласуването. Прие се регионалното 13-то. А, не, не, ма то е обхванато. Не, целият текст гласуваме по електронен път. Прекратете гласуването. 22 за, 2 против, 17 въздържали се. Е, не се. Благодаря на всички ви. До утре сутрин. I, I, I couldn't stay